Przewodniczący! Председателят. Witam Państwa e, obecnych na e, Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, добре дошли. С... Откривам днешното пленарно заседание. Европейски Раде е, комисии. Първата точка от днешния дневен ред с заключението за заседанието на Европейския съвет от 16-17 декември и заявление на съвета и комисията. Съгласно новия договор, председателят на съвета, господин Херман Ван Ромпа, ще направи презентация. Добре дошъл господин председател. Честита нова година на всички! Желая всичко най-хубаво на всички вас, както и на съвета ни в тези трудни години. Както знаете, бе проведен съвет в края на годината и както винаги ще ви запозная подробно с е, заключенията. Вниманието първо бе насочено върху економическите въпроси, а на второ място върху економическите външни въпроси. Икон... по економическите въпроси стигнахме до важни заключения. Първо, ограничено изменение на договора за създаване на постоянен механизъм за гарантиране стабилитета на еврозоната. На срещата през октомври вече бе взето решение за необходимостта от подобна промяна. Информирах членовете на Европейския съвет относно съдържанието му. По този начин се стигна до споразумение по отношение на две изречения, които да се добавят – държавите членки, чието валута е еврото, могат да създадат свой механизъм за стабилност, който може да се активира при неотложни случаи за стабилизиране на еврозоната. Изискването на финансова помощ, разбира се, ще отговаря на много сериозни изисквания. Край на цитата. Това е едно съществено допълнение в нашите усилия за борба с кризата. Важно е не само за правната сигурност, но и за надежността на пазара. Това изменение няма да увеличава компетенциите на съвета и членовете взеха решение, че може да се използва простеното правило за приемане на това предложение. Сега очакваме становището на парламента, както комисията и Централната банка. Бих искал да подчертая още веднъж значимостта за максимално бързо действие по този въпрос, когато колебливостта на пазарите все още е наша тревога. Зная, че вие и вашите ресорни комисии много внимателно проследяват този проблем. Не само по отношение на групата на върха, която аз председателствам, и със седемте са председатели работихме усърдно по тези въпроси. Бих искал да благодаря на господин Бузек за неговия принос по отношение на всичко извършено до сега, включително и готовността на парламента да продължи по този въпрос процедурно много бързо. Без вашето... По този начин, с помощта на парламента, решението ще бъде пълноправно и то може да бъде взето в края на месец март на срещата на върха. Разбира се, най-късно, 1 януари 2013 година, решението ще влезе в сила, за да може а, процедурата да стартира през месец юни 2013 година. През месец октомври вече се обърнахме към комисията по отношение подготвителната дейност за механизма за стабилност. И финансовите министри дадаха своето съгласие 28 ноември, което бе потвърдено на а, срещата на Европейския съвет през декември. Механизмът е една важна мярка, с помощта на която, разбира се, Европейския съюз ще продължава да спазва международните финансови практики и практиките на МВФ. Решенията ще се взимат съобразно всеки конкретен случай, така че е, изискването за участието на частния сектор не е и няма да бъде пър, първо изискване по отношение позоваване на а, е, механизмите в това решение за механизъм за стабилност. Въпросът е в това как средносрочно, дългосрочно да се справим с предизвикателствата пред Европейския съвет и финансовия сектор. Европейските институции, еврозоната, правителствата изказаха своето становище. Всичко това бе приветствано на съвета. Единността подчертава решението на институциите и държавите членки. Всички присъстващи споделиха общия анализ. Всичките 27 бяха изказали своето съгласие, въпреки че става въпрос за 17-те държави от еврозоната. Нашата задача е економиката ни да бъдат все по-устойчиви на кризата и да се гарантира ръст в економиката в Европейския съюз. Този съвместен подход е много важен и тук има три аспекта, които изискват дейността на националните правителства. Фискална отговорност, на второ място стимулиране на ръста и необходимостта за изпълнение на необходимите мерки от държавите членки и разбира се приветстваме усилията на страните е, в момента Гърция и Ирландия, които прилагат подобни мерки. Държавите членки и Европейския съюз съвместно разработват всичко това. Първо, съвета се обръща към другите институции и към Европейския парламент, за да може да гарантираме, че споразумението, което е взето относно решението на групата, която аз представлявам, в крайна сметка ще бъде въведено в изпълнение. Това е общо наше задължение. По-нататък, необходимо е да провеждаме нови стрес-тестове в банковия сектор, за да гарантираме пълна прозрачност в областта на дейността на Европейския съюз като цяло. Решеността е ясна еврозоните, европейските институции са готови, отново цитирам, да направят необходимото, за да гарантират стабилитета на еврозоната. Край на цитата. Усилия се влагат в разработване на всички тези решения. На втория ден на нашето заседание насочихме вниманието си по отношение на взаимоотношенията с стратегическите партньори. Госпожа Аштен не запозна с програмата, как да работим с тях и аз информирах колегите си относно положителния изход от три съвета на върха с господин Обама, където стартирахме нова страница за трансатлантическо сътрудничество в областта на киберсигурността и екологията с господин Медведев, с който постигнахме двустранно споразумение с Русия и е, приемането на страната в СТО и премиера Син, който гарантирахме споразумение за свободна търговия. Надяваме се в първия семестър на тази година. Освен това имаше и обща декларация по отношение борба с световния тероризъм. Всичко това показва, че нашите партньори, за нашите партньори Европейския съюз не е само економически и търговски партньор, а и геополитически. Европейския съвет също така даде е, на Черна гора статут на кандидат членка. Решимостта е, че всъщност страните от Западните Балкани имат европейска принадлежност. А също така е ясно положението и становищата по отношение Код Дивуар, решение взето преди няколко дни, с ясен сигнал да се спазват резултатите от демократическите избори. Както знаете, на 4 февруари Европейския съвет ще работи по отношение на нашия дневен ред за ръст, енергийна, енергийния сектор, сигурност на доставките. През март ще работим за първи път по това, което наричаме европейски семестър. Това не е бюрократичен въпрос, а всъщност е задълбочен диалог по отношение развитието на нашата економика и нужните действия. Колеги, знаем, че трябва да задържим, задълбочим ев... економическото сътрудничество в Европейския съюз. Ще работим все повече в всеобхватен а, размер по тези въпроси, за да постигнем нужния консенсус. Благодаря за вашето внимание. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председателю. А сега се обръщам към господин председателя Баросо, който ще говори от името на Европейската комисия. Добре дошъл, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. През изминалата година Европейският съюз бе изправен пред сериозно изпитание. На Декембрийския съвет установихме, че е много важно да вземем необходимите решения, за да отстоим постиженията си, най-вече чрез приемането на механизъм за стабилност и приемането на необходимите изменения в договора. По този начин изявихме подкрепата си към онези европейски държави, които се нуждаят от такъв механизъм. Преди пролетния съвет ще приемем този нов механизъм. Споразумението за механизма, както и за изменения в договора, ни даде възможност за съсилено сътрудничество с финансовите министри на държавите членки. Ще става дума за междуправителствен механизъм, Важно е обаче, че той е създаден по начин, който е изцяло в съответствие с договора. Той ще ни даде възможност да приложим правилата за стабилност в съответствие с правилата за контрол върху бюджета. Механизмът включва редица мерки, които са част от нашите усилия за справяне с економическата криза, както и от усилията ни за стимулиране на растежа и заетостта. Държавните правителствени ръководители на еврозоната, както и ръководителите на европейските институции, ясно заявиха ангажимента си да направят всичко необходимо за осигуряване стабилността на еврозоната. Цитирам, най-вече Държавните правителствени глави призоваха за решителни действия за мобилизиране на механизмите, с които разполагаме с цел създаването на постоянен механизъм за стабилност. Това бяха заключенията от последния Европейски съвет. На този съвет призовахме и за ускорено приемане на предложенията на Комисията за економическо правителство от миналата година, както и за изпълнение на стратегията Европа 2020. Миналата година бе обявен Европейският семестър – в който са обединени всички тези мерки. В рамките на семестъра ще управляваме съвместно економиките в Европейския съюз. Ще приложим в действие Европейското економическо правителство, което ще трябва да даде широко мащабен на отговор на економическата криза. Нека се концентрирам върху економическото правителство, защото смятам, че то е сред много важните заключения от Декемврийския Европейски съвет. Според мен сме изправени пред нова реалност. Политиките на економическо управление и економическа координация се промениха. И то не само защото така наречените федералисти призоваваха за това. Тази необходимост бе наложена от пазара. Тя бе резултат от изводи, основаващи се на здравия разум. Новите мерки включват строги фискални правила, засилена економическа и финансова координация. Те обхващат предварителна координация, която обхваща както економически, така и фискални политики. Тоест, вече не предприемаме действия в последствие, а предотвратяваме възникването на неблагоприятни ситуации предварително. С други думи, внедряваме европейското измерение в националните бюджетни и фискални политики. Това ще ни даде възможност да дефинираме политиките в началото, а не да ги коригираме в последствие. Европейските правила ще бъдат внедрени в националните политики, така държавите ще могат да отговорят на новата реалност. Тази нова реалност се характеризира с увеличаваща се взаимна зависимост. За, тази, за да могат да се справят с тази реалност, държавите трябва да обменят информация помежду си на ниво парламент и на ниво власти. Основното послание е да си върнем стабилността, да ускорим мерките за финансиране на ръст. На първо място трябва да осигурим стабилност чрез консолидиране на националните финанси. След като постигнем това, ще можем да възстановим и доверието в европейската економика. В противен случай рискуваме възникването на стагнация. Фискалната консолидация обаче не означава да намалим задлъжнялостта, като намалим разходите. Трябва да се съсредоточим върху сектори, като например енергийния и други приоритетни сектори. Трябва също така да ускорим структурните реформи, за да създадем нови възможности за заетост. Искаме да постигнем ръст в заетостта, за тази цел трябва да предприемем редица мерки. Например, държавите членки трябва тази година да се концентрират върху реформи на пазара на труда. Хората трябва отново да имат възможност да си намерят работа, като направим пазара на труда по-атрактивен за тях. Трябва да реформираме и пенсионните системи. Реформата не означава, че трябва да намалим нивото на социална закрила. Трябва по-скоро да предоставим работа на унези, които в момента са извън пазара на труда, предимно на младите хора. Всеки, който наистина е се е посветил на каузата на социална Европа, трябва да знае, че настоящата ситуация не може да продължава вечно. В условията на новите реалности можем да запазим социалната пазарна економика единствено като я адаптираме към тях. Трябва да се фокусираме върху мерки, които в краткосрочен и средносрочен план носят економически ползи и могат също така сравнително бързо да бъдат приложени. Трябва да увеличим инвестициите в енергетиката, транспорта, информационната инфраструктура. Трябва да се концентрираме върху иновативното финансиране. Трябва също така да продължим да засилим работата по споразуменията за свободна търговия с ключови партньори. Уважаеми госпожи и господа, економиките ни започват да се движат в правилната посока. Възстановяването обаче е факт и трябва наистина 1,5% да бъде ръста на БВП до 2% 2012 година. Производството се подобрява напослед, през последните месеци. Трябва да видим също така подобно развитие и в заетостта. А обществения публичния дефицит е, спада благодарение на предприятните мерки и в очаква се от 6,8 тази година да падне до 4,2% от БВП 2012 година средно. Но наистина да въздъхнем с облегчение и да се отпуснем би било грешка. Не можем да се върнем към старите си практики. Ако не действаме сега, предвид големите кризи, какво, кога, ще бъдат готов, кога ще бъдат готови държавите членки да подготвят своята економическа политика, така че в крайна сметка да се чувстват сигурни? На европейско ниво е необходимо да ги насърчим да вземат тези решения. Кой друг би го направил? Само когато се стабилизират финансовите показатели, можем да преминем от управление на кризата към ръст. Е, и то не някакъв ръст, а устойчив ръст което означава структурни реформи. Вие вече редица години призовявате за тях. Реформи, които са насочени към всички структури, но също така и намаляване на цените и увеличаване възможността за нови работни места и новаторство. Наистина голяма е отговорността ни пред гражданите по отношение на ръста в заетостта. Така че нека да се ангажираме с ясна координация на политиките за общо управление, економическо управление в името на нашите граждани. Благодаря за вашето внимание. Председателя. Благодаря, господин председател. От името на НП господин Жозеф Дол има думата. Президент du Parlement, президент на Комисия. Господин председател на парламента, господин председател на комисията, последния Европейски съвет ясно показа. Еврото е един от основните стълбове на Европейския съюз и трябва да се направи всичко възможно то да се стабилизира и да се засили. Нашите правителствени ръководители дадоха своя принос за това. Друг сигнал в тази посока е присъединяването на Естония към еврозоната в началото на тази година. Добър сигнал за това за развитието е ви факта, че се спазват условията. Независимо от това, економическото положение в Европа е доста сериозно. В момента всички усилия трябва да се насочат към това да се преодолеят трудностите и да се установи отново растеж на пазарите. На първо място това означава, че трябва да се санират националните публични финанси. Тази тема задължително трябва да се предвижи напред, което означава, че страните членки трябва да се погрижат за това да координират бюджетната си фискална политика. Това означава, че ние бързо трябва да се разберем за фонда за подпомагане на евро еврозоната и да решим, че трябва строго да се прилагат критериите за финансова политика и за бюджета. Е, страните, които подпомагаме, трябва да е, работят много пестеливо със своите публични финанси. В противен случай нашите граждани няма да се съгласят да плащат за това. Трябва да се засили дейността за обединяване на вътрешния пазар, иновациите, технологиите и така нататък. Моята политическа група а, предпочита европейския подход пред двустранния подход, защото това е по-рентабилно и по-ефикасно. Господин председател на съвета, бих искал да ви помоля а, измененията в договора, за които беше взето решение, да станат колкото може по-бързо. Дебата за бюджета те първа започва. Моята политическа група ще продължи да настоява за това публичните европейски финанси да се ориентират по нов начин, а именно да се насочат към това да се създаде повече заетост при по-добри условия в Европа. Дами и господа, трябва да преориентираме нещата трябва да се разгледаме редица примери за растеж с 1%, 2%, 5% и да видим какво можем да направим, за да изведем Европа от затрудненото положение. Само с бюджетна политика няма да успеем да създадем по-голяма заедост. Ще са необходими и национални усилия, и други мерки. Господин Барозо, не се притеснявайте. Правете ни предложения. Държавите и правителствата ще са принудени да предлагат решение. Благодаря за вниманието. Господин Стивен Хюс за социалистите. Благодаря, господин председател. Бе постигнато политическо споразумение за въвеждането на постоянен антикризисен механизъм. След коледа възникнаха опасения за платежоспособността на Португалия и Белгия. Предложеният механизъм за стабилизиране на еврозоната – поставя редица въпроси, свързани с пазарите и с съществуващия механизъм за стабилност. Той не е достатъчен. През декември парламентът отправи ясен сигнал към съвета във връзка с еврооблигациите. Не получихме обаче конструктивен отговор нито от съвета, нито от комисията. От 2008 година предприемаме единствено колебливи действия. Институциите се боричкат, и реагират по начин, който не води до желаните резултати. Изправени сме пред финансови и економически предизвикателства, не разполагаме обаче с необходимите инструменти за справяне с тях. Процедурата на вземане на решения е прекалено сложна, липсва и демократичност, стратегията ни за действия в областта на економиката е разпокъсана. Не трябва да се справим единствено с нивото на дефицит. Трябва да предоставим и компенсация за риска. Какво на какво се основава еврозоната? Тя се основава на мечтата на основоположниците на Европейския съюз. За съжаление обаче нямаме систематичен подход към еврозоната. Кризата, в която се намираме, се опасявам, че ще ни кара в задънена улица. Необходима е по-голяма политическа интеграция за която призовах миналата седмица Федералната банка. Господин председател на комисията, комисията наистина извърши фронтална атака срещу социалния аспект. От особено голямо значение са социалните права на работниците, както и колективното трудово договаряне. Мисля, че предприетата стратегия е най-лошата, на която сме били свидетели до този момент. Тя е безумие не само от економическа гледна точка, но ще изложи на риска и целия европейски проект. Наистина се опасявам, че бъдещето му е изложено на риск. Нека не чакаме до последния момент, за да предприемем действия. Нека признаем, господин Барозо и господин Ван Ромпой, че не успяхме да предприемем действия на време. Нека ги предприемем сега. Благодаря. Благодаря, колега. Госпожа Силови Голяр. Благодаря, господин председател. Две бележки е, по заключенията на съвета от 16-17 декември. Първо е, ще кажа, че кризата доведе до уникални последици за Европейския съюз. И тъй като Европейския съюз е един на правна общност, правните разпоредби са от особена важност. Това стана ясно и в кризата стана ясно също така, че е време да се действа, а не да се водят теоретични спорове по юридически въпроси. Вие казахте, че пазарите са се успокоили, но аз а, оставам с обратното впечатление. Внимавайте за това какво ще направите за успокояването на пазарите. А, аз съм представителка на държава, която беше травматизирана от негативния из, изход от един а, а, референдум. Помислете за това какво ще кажете на пазарите а, след като бъдат изменени договорите. Надяваме се това да бъде правилният път ние просто можем да се надяваме вашия подход да проработи и пазарите да се а, успокоят, но това няма да успокои гражданите. А, мисля, че а, това, което правим тук е много шум за нищо, а, защото а, договорите няма да се изменят, а, за да бъдат в услуга на гражданите. Комисията непрекъснато говори за пакета за економическо управление. Сега изведнъж се заговаря за изменение на договорите. А, с какво право твърдим, че договорите могат да бъдат изменени, но ние решаваме да не го правим? А, е, съвета от декември изисква от нас да ускорим изменението на договорите. Съвета всъщност трябва да се забърза. Парламента вече направи своя доклад. Важно е да се опитаме и тук председателя прекъсва ораторката. Е, Госпожа Ребека Хамс председател на Зелените. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Ван Ромпой. Онова, което си спомням от последния съвет, не се съдържаше във вашето изказване, затова аз ще направя една по-друга равносметка. Аз си спомням, че още по време на заседанието в Брюксел а, още по време на заседанието беше понижен кредитния рейтинг на Ирландия от Мудис. Това показва колко са големи неуспехите ни до този а, момент а, в нашите опити да се справим с а, кризата. Ако направим едно сравнение в международен план за задълженията по време на кризата, е, ще видим, че колко, е, ще видим, че спекулациите срещу еврото са доста успешни. Една държава като Съединените щати, която има по-големи проблеми от тези на Португалия и а, е, Испания, атакува и спекулира а, с а, еврото. Това е положението. Започна една нова година, имаме нови проблеми, с които трябва да се справяме. Това, което а, предсказахме още по време на заседанието, а именно, че решенията няма да бъдат а, достатъчни, с това трябва да се занимаем днес. Мисля, че междувременно всички забелязахме, че в много европейски държави има проблеми. Много много европейски държави трябва да се борят с голямата задлъжнялост, както от страна на своите граждани, така и от страна на държавите. Повечето европейски държави няма да могат да се справят с собствени сили. И въпросът е какво ще правим от тук нататък намаляването на а, държавния дълг по начина по който се прави в момента от а, някои държави под насоката на Европейския съюз и нейните решения няма да бъде достатъчно. Държавите биват докарани до границата на своите възможности, до границата на това, което е приемливо. И ние отново трябва да се разберем за това какво е приемливо и какъв е приемливия начин на действие това, което се случва в е, Унгария, трябва да ни алармира за това е, какво ще се случи в Европа, ако несправедливостта и различията при разпределение на държавния дълг в Европа продължават да се задълбочават. Изрично подчертавам, че банковия сектор трябва да бъде преструктуриран. Ние не сме убедени, че е, е, с е, спасяването на така наречения Walking Dead ще се реши проблема. Трябва изрично да е, подчертая това, което каза е, е, госпожа Голар трябва е, ни един нов зелен договор, за да може Европа да продължи да върви към бъдещето. Тази ситуация трябва да се използва за преориентиране на нещата. Европа е чудесно място, в което да се живее. Ние трябва да продължим да го поддържаме такова. Благодаря, казва председателя. за консерватори и реформисти, е господин Госпожа председатели, важни решения бе взето от Европейския съюз по отношение управлението на кризите, но съм съгласен с председателя Борасо, че остава проблема а именно необходимостта да се върнем към фискалната дисциплина и факта, че някои държави членки просто отказват да провеждат своите реформи няма да може да продължава да се решава въпроса така, ако няма по-конкурентно способни економики, които да са и реформирани. Много от нас всъщност съвсем право не бяхме съгласни с това решение. Някои държави членки успяха да вземат своето решение, за да подобрят състоянието в своите економики и Откажаха да вземат е, корективни мерки, различни от е, средства, свързани е, от начините, които се предлагат. В крайна сметка се на до фискален дефицит. Необходимо е да се справим с конкретните последици от подобни политики Изключително важно е да се ангажираме именно с економическите реформи, за да може да има възможност за повече работни места, да няма бариери към търговията и да е, стимулираме частните инвеститори, за да може да се намали е, разхода в публичните е, плащания. Не трябва да се объркваме с палиативното решение, което е различно от истинското решение, което лекува. Необходимо е да има успешен, успешен стопанска дейност, за да може в крайна сметка да се създават работни места за нашите граждани. Стратегията 2020, единият акт за пазарите, за пазара, всичко това е изключително важно. Да, залозите са високи но а докато се справяме с тази криза, други държави в света вървят напред. Необходимо е да продължим с реформите. В противен случай ни следва опадък. Това е което трябва да направим за бъдещето на планетата. Председателя, благодаря за вашата реч. Обединена левица, господин Джо Хигинс. Постоянният механизъм за финансова стабилност всъщност не е нищо повече от това да се предпазят европейските банки от последиците на тяхното безогледно спекулиране на световните пазари. Този механизъм е средство само за заглушаване на кризата, предизвикана от световния и европейския капитализъм. Господин Баросо, господин Ван Ромпой, тази сутрин вие не споменахте нищо за това доколко е морално да се трансферират милиарди лоши дългове натрупани от играчите на пазара и стоварването на тези дългове върху плещите на обикновените граждани, на обикновените ирландци, които нямат нищо общо с това. Механизмът, който се прилага в Ирландия е разрушителен за ирландските дънакоплатци. Той е пагубен за стандарта на живот на нашите граждани. Твърдите, че предприемате спасителни действия но всъщност това са спасителни действия единствено за финансовите пазари, които ви водят за носа. Механизма, който прилагате е не е нищо повече от един маскарад. Co-president Господин Найджел Фарич, благодаря. Кога е най-често използваната дума, свързана с еврото? Не е провал, би могло, а стабилност, нали така? Всички казват, след като имаме еврото, това ще доведе до стабилност. Е, да, но в крайна сметка доведе до хаос и мизерия за милиони. И все пак продължавате да използвате думата стабилност, господин Барозо, господин Ван Ромпой. Вие използвате тези думи, и ни тупате а, по гърба, че имайки предвид случилото се в а, Португалия миналата седмица, какво става? Централната банка всъщност използва парите на данакоплаците да откупва дълг. Уверявате ни, но това не, не може да ни убеди. Господин Ромп Пойл. 7% се качиха облигациите в Португалия. Не се подкрепя а, валутата. Моделът просто пропада. Не е онова, което искате. вие искате да увеличите двойно в онзи фонд, откъдето ще черпите средства за подпомагане. А, с други думи, ще се изкупува непрекъснато вашия собствен дълг, използвате кризата, за да стигнем до фискално единство. Но трябва да променим името, да премахнем Европейския съюз, да го наричаме съюз на дълга. Ако успеете, тогава южните страни ще попаднат всъщност в економически затвор – и хората ще страдат безумно, а севера ще плаща за винаги голямата сметка и лихвените проценти, прекалено високи за тяхната економика. Стигнахме до там, докъдето всъщност няма значение какво казвате. Никой не ви вярва. Обществото не ви подкрепя. И надявам се, че пазарите ще ви разбият. Председателя, благодаря. Следващият оратор – господин Бари Матленер, независим. Dank u wel, eh, voorzitter, geachte Europese leden. Um, ja, tussen... Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. При всичките чудесни думи на господин Барозо си извадих едно заключение, че по-богатите държави плащат за по-бедните. Това е прекрасно. Но как точно да постигнем това? Трябва просто да си извадим портмонетата. Имам предвид по-богатите държави. Това въжи и за Холандия. Холандия плаща за онези държави, които понякога чрез измама въвеждат еврото. Защо не разработим сценарий, съгласно който държави като Гърция отново да въведат националните си валути? Явно това не ни е възможно в момента. Явно не сме готови да изготвим такъв сценарий, въпреки че това би била най-добрата възможност. Споменахте, че трябва да създадем условия за ръст и заетост. Но как да постигнем това, като намалим публичните разходи? Това правим в Холандия, например. Но каква е наградата за Холандия? По-големи разходи. Например, под формата на вноската на Холандия в бюджета на Европейския съюз. И така Холандия плаща за по-слабите държави. За сметка на това в Холандия се понижава економическият ръст. Миналата година имахме 27 милиарда рисков капитал и той се увеличава с всяка изминала година. И така помагаме на по-слабите държави, като за това самите ние трябва да съкръщаваме разходите си, като за това нашите граждани трябва да плащат повече. Според мен така не можем да а, допринесем за доверие в Европейския съюз. следващият оратор. Обикновено говоря народния си език, но понякога е много забавно да слуша човек господин Фараш, защото той знае всички отговори и самият той поставя всички въпроси. Каква е альтернативата, господин Фараш? 16, 17, 20 различни валути, както беше през 90-те, когато се срина лирата – по-добре ли би било това? Това би ли подобрило настоящата ситуация? Господин Фараш, нито един економист не би се съгласил с подобно решение. Не живеем в миналото. В момента се занимаваме с въпроси, които са от значение за Европа в настоящето. Господин Фараш, вие в никакъв случай не отговорихте на въпроса как да се справим с настоящата ситуация и да погледнем напред към бъдещето. Много ви е лесно просто само да поставяте въпроси и сам да им давате отговори. Преди 10 години заявих, че не може Германия и Гърция да застанат рамо до рамо в валутния съюз. И какво се оказа? Оказах се прав. А правителствата, винаги когато решат, че знаят повече от пазарите, се оказват губещи. А какво е моето разрешение за настоящата ситуация? Гърция, Португалия и Ирландия не могат да бъдат заедно в еврозоната и мисля, че трябва да изготвим план Б, т.е. да дадем възможност на тези три страни да въведат отново националната си валута и така да им дадем шанс. А с настоящата политика просто ги убиваме. Председателят, благодаря. Следващият оратор, господин Маргалой. Ара dos constataciones. Estamos en el punto álgido de la crisis. Благодаря, господин председател. Трябва да наречем нещата с истинските им имена. Имаме криза на задлъжнилостта, за която трябва да се създадат специални разпоредби. Намираме се на прага на европейския семестър пред новия механизъм за стабилност. Работим с еврооблигации, с които се опитваме да платим дълговете. Европейската централна банка се намесва. Имаме и предложение на комисията за вътрешния пазар. Всичко това трябва да се обедини в един общ план. Този план трябва да бъде европейски план, който не разделя Европа. Ние не желаем да имаме Европа, която да се движи с две различни е, скорости. Плана трябва да е, служи на две цели. От една страна финансова е, стабилност, от друга страна економическо развитие, което да ни изведе от е, кризата. Относно спасителния е, чадър. А, имаше едно решение, в което се каза, че частните инвеститори трябва да дадат а, своя принос към а, спасителните мерки. Европейската централна банка също се намеси. Всеки случай се проверява отделно, но какви са критериите, как се взимат решенията, не е ясно. Единственият случай, в който се е намесвал Международния валутен фонд, от друга страна, е само, е само Аржентина, където положението беше наистина много тежко. Два въпроса искам да задам. Не се ли създава тук една ситуация подобна на Съединените щати? Наистина ли ще стане по-лесно да се инвестира в Европа? И един последен въпрос. Госпожа Перванч Перес за минута и половина. Благодаря. Вие а, се съгласихте да председателствате а, една, политич... една експертна група от десете мъдри мъже, които да се справят с въпроса. Вие говорихте за дебата между господин Трише, господин Баросо, госпожа Меркел и се стигна до заключение, че тази група май не е от мъдреци. Необходимо е да се справим с проблема в еврозоната в интерес на гражданите. Нашия председателски съвет каза, че това преразглеждане на договора не е необходимо. И Еврогрупата го потвърди. А вие? подлагате на риск. С един подход, който е, е твърде късно възниква и твърде малко ще постигне. Така че ако не се редактираме е, договора, утре ще има фискална хармонизация, ще можем да се справяме с риска е, единно и това ще бъде сърцевината на нашите политики. Но не е нужно да има преразглеждане на договора. Нека да разгледаме проблема от гледна точка на държавите членки. Колег Мартин Каланан. Господин Мартин Каланан. Uh, Благодаря, господин председател. За европейската економика като цяло всичко това е много важно и, и се радвам, че моята държава не е членка на еврозоната. Ев, еврозоната и самите държави от нея, в, в нея трябва да отговарят за разрешаване на своите проблеми. Освен това, съвет реши за редакция на 122 член. Но аз искам да кажа, че това не са природни бедствия и не са извън контрола на държавите членки. Подготвяйки базата за този механизъм, който вероятно ще влезе в сила 2013 година, да не забравяме, че ние сега се намираме в криза и ситуацията е много трудна в редица държави членки. Португалия, например, е изправена с трудности, може би Испания, може би Белгия ще ги последват. Моята тревога е свързан с въздействието върху естествената демокрация в унези държави – защото те се превръщат в протекторати, които се управляват от господин Барозо и господин Рампой. А решенията трябва да се вземат именно по отношение на разходите в тези страни, економическите им политики. Това в момента има малък ефект. Защо? Защото те са под контрола на Брюксел, на международните финансови институции. Когато излезем от тази криза, ще трябва да разгледаме възстановяването на демокрацията в тези страни и правото на воля на гражданите гражданите да контролират своите собствени а, политики и економически. Благодаря. Благодаря, колега. Председателя. Господин Мигел Портес има думата. В политиката, господин председател, има няколко вида мерки. Разумни мерки, погрешни мерки и мерки, които не дават резултат. Всички казваме, че в Европа има публични задължения. Нищо, че това не се харесва на госпожа Меркел. Европа може да използва една част от държавния дълг, дори и това да не харесва на госпожа Меркел. Стана обаче ясно, че Международния валутен фонд изразява готовност да разпределя една част от държавния дълг върху частни банки. Но в Португалия за финансирането се използват същите банки, които имат задължения. Имам един въпрос, господин Ван Ромпой. Европейския съюз трябва ли да се превърне в някакво чудотворно средство за превръщане на частните дългове в държавни дългове? Как ще обясним това на европейските граждани, европейските пенсионери? Е, Марио Боргезио за една минута. Благодаря, господин председател. Е, в Съединените щати съществува един закон, който задължава, а, който задължава да се каже от кои банки идват средствата за спасителния фонд. Няма ли да бъде добре да се постави същото изискване и в Европа? в Европа живеем в принудителен валутен съюз между свободни държави. Слабите държави непрекъснато трябва да бъдат спасявани от силните. Трябва да признаем, че еврото е валута, която вече е в несъстоятелност. Защо тази валута се въвежда в слабите економики? Това е ли някаква приемлива а, политика а, да се обединяват в един валутен съюз държави с толкова различни лихвени проценти? господин Трише говори за несъстоятелност на Европейската централна банка от една страна, от друга страна за увеличаване на капитала, от трета страна за стрес тестове. Председателя прекъсва оратора. Господин Касолидис. Благодаря, господин председател. Политическото послание на последното решение на Европейския съвет се отнася до спекулантите и пазарите. Това послание е, че европейските държави ще направят всичко възможно, за да гарантират стабилността в еврозоната и стабилността на еврото. Финансовите инструменти, от които се нуждаем, за да, за да отвоим капитала и да изкупуваме облигации. Това е единият въпрос дали се нуждаем от такива. Всички тези възможности не се изключват от държавите членки. Въпросът е как те да бъдат разположени във времето, кога ще ни бъдат необходими тези механизми и по какъв начин ще ги приложим. Анализаторите нямат никакви иллюзии по отношение на това какво е необходимо и кога е необходимо. Европейският съюз ще приложи всички тези мерки. Що се отнася до механизма за стабилност, то съгласно решението на Европейския съвет, той ще трябва да бъде мобилизиран, когато това е абсолютно необходимо за гарантиране на стабилността на цялата еврозона. Представлявам малка държава членка и бих искал да ви помоля да гарантирате, че държави като Малта, Кипър, Естония или Словения ще могат да се възползват от е, този механизъм. Дори и когато той не е а, от а, абсолютна необходимост за гарантиране на стабилността. Ана Подиматис. Благодаря. Трябва да признаем, че в условията на криза Европа трябва да предприеме необходимите мерки, за да излезе от нея, като подпомогне Гърция, а друго заседание на Европейския съвет излезе с решение за постоянния механизъм за стабилност. Непрекъснатия натиск върху пазара и натиска не само върху най-слабите економики и върху еврозоната са факт. И това означава, че ние не можем да реагираме а, всеобхватно на кризата. Не можем да гарантираме общо европейски отговор, който да от, ангажира държавите членки. Държавите членки трябва да осъзнават своите отговорности, да защитават е, своите економики. Трябва да има успех и ние в парламента пред няколко дни приехме резолюция за действия и е, комисията следва да направи оценка на приложените мерки. борбата срещу бедността. Искам да попитам дали в крайна сметка а, някой отчита размерите ни. Тя в момента е в а, такъв размер, в каквато никога не е била до сега. Социалната изолация става все по-голяма а финансовите групировки имат своите печалби, със своите спекулации и подкрепата на Централната Европейска банка, политиките на комисията, те продължават да богатеят. Защо съществува всичко това? Защо е това изнудване, което наистина е за сметка на по-бедните държави? Знаете, че има протести от работниците, които стигат понякога до насилие по улиците. И Продължава негодованието сред хората. Ние искаме друг Европа. Европа на социалния прогрес, където се уважават а, хората и техните права. Благодаря. Гай Мечел. Uh, oh, uh, господин Гей Мичел не е тук. Давам думата на колегата Келъм. Благодаря, господин председател. С задоволство отбелязвам, че днес вече е 19-тият ден от членството на Естония в еврозоната. Но Естония започна да се подготвя за това членство още след присъединяването си. За него бе взето решение чрез всеобщо гласуване още преди 6 години. Но присъединяването към еврозоната не е просто индивидуален вариант за отделните държави. Това е и задължение за поемане на отговорност и за активен принос към стабилността на европейския континент като цяло. В условията на криза тази отговорност придобива все по-голямо значение. Убедихме се в това, че економическият потенциал не е достатъчен сам по себе си. Много важно е отделните държави членки да изпълняват ангажиментите си на време, както и да извършват значителни структурни реформи. Със задоволство отбелязвам, че Европейският съвет успя да постигне споразумение за механизъм за, постиг... за стабилност но практическите възможности за постигане на истинска стабилност е да се укрепи единният вътрешен пазар. За това трябва да се съсредоточим върху пътната карта за доизграждането на вътрешния пазар, както и върху цифровия дневен ред. Това ще бъде реален шанс за увеличаване на конкурентоспособността на Европа. Гражданите очакват от нас да предприемем действия по отношение на електронните плащания и електронната идентификация. Единният цифров пазар изисква също така и решителни усилия за създаване на пазар на услугите. Председателят благодаря на колегата. Преминаваме към едноминутните изказвания. Благодаря, господин председател. Две е, бележки по постоянния механизъм за гарантиране финансовата стабилност на еврозоната. А, дв... Обединеното кралство и Швеция не са членове на еврозоната и няма нужда да се е, присъединяват. Е, в механизма в момента не е предвиден специален механизъм за работа с тези държави. Първо второ, в опростената процедура, в процедурата за ратифициране не са включени националните парламенти. Аз предлагам националните парламенти доброволно да бъдат включени в консултациите, за да могат те да контролират бъдещия механизъм. Кой ще упражнява този контрол? Европейския парламент или националните парламенти? И тъй като няма парламентарно измерение на механизма, не знаем как този механизъм ще бъде контролиран контролиран. Е, господин Голтиер, за една минута. Благодаря. Виждам два проблема, свързани с естеството на член 122. Необходимо е да да се позовем на членовете 3 и 2 именно в договора по отношение ексклюзивните правомощия на държавите членки на еврозоната. Това са правила дефинирани от договора. Има и политически проблем. Изборът на процедура за реформиране 122 вместо да се използват другите членове в договора. По този начин бъдещето на еврото попада в механизъм на ратификации. А какво ще се случи, ако даден процес пропадне? Европейския съвет осъзнава ли, че избора на тази процедура всъщност носи риск до бъдещето на еврото? Благодаря. Господин председател, въпросът свързан с стабилността на еврото и механизма за преодоляване на кризите е свързан и с основните инструменти, с които разполагаме трябва да се увеличи заетостта и да се намали задлъжнялостта. Всички държави членки са съгласни, че а, трябва да се предприемат тези две мерки. Това обаче не означава, че трябва да отлагаме предприемането и на стратегически действия, например в областта на иновацията. На следващия съвет през февруари можем да вземем важни стратегически решения по основни области, като например енергетиката. Унгарското председателство започна с подготовката на срещата на върха в областта на енергетиката. Началото на този процес бе положено още миналата година, например по отношение на природния газ. Господин председател, не искам в срещата на върха по отношение на енергетиката да бъде засенчена от други проблеми, като например тези в еврозоната. Благодаря. За втори път по време на тази економическа криза правителството на Съединените щати беше принудено да се намеси, за да помогне на две големи банки, изпаднали в несъстоятелност. 25 милиарда а, бяха средствата, които бяха, така да се каже, налети в банковата система. Економиката все още се нуждае от подкрепа. Правителството наскоро, без да се поколебае, пред предостави 600 милиарда долара за излизане от рецесията. Е, видно е, че Съединените щати отиват е, до е, своя предел и изчерпва всичко в рамките на своите възможности. При нас обаче все още остава място за спекулативни атаки срещу най-слабите държави. Господин председател, моля да помислите дали можете да употребите повече средства. Госпожа Яконсари. Благодаря. Економическата криза и национализма се е, развръстват, е, развиват извинете, в Европа сега. Стивен Хюс пита дали Европа следва да поддържа надеждата за по-добро бъдеще или ни очаква кошмар. Оказва се, че кошмара е по-вероятната картина. По-настоящем дори да не се задава въпроса дали пазарите или политиката води а, играта. Всичко вече излиза на улицата екстремисти от крайната десница. Така че проблема е свързан с социална Европа. И комисията трябва да включи това в дневната си програма. Благодаря. Господин Кели, една минута. Uh, uh, Благодаря. Бих искам, искал да поздравя председателите Барозо и Ромпой за тяхната проактивност и въвеждането на мерки, които се надяваме ще доведат до успех в бъдеще. Не знае дали сега можем да кажем, но а, дали ще ги видим като герои или като виновници, бъдещето ще ни каже. Много от грешките ни, които стигнах, ни доведаха до сегашната ситуация, не бива да се случват в бъдеще и натам трябва да бъде насочено вниманието. Наистина банките постъпваха, както и правителствата, безразсърдно. Това доведе до необходимостта от тяхното подпомагане. Обръщам се към господа председателите да се опита да доведат до намаляване на лихвения процент, защото по-настоящем той е прекалено висок и много ще наруши е, положението в економиката. Благодаря. Е, господин председател на Европейската комисия, имате думата. Благодаря, господин председател. Първо, дискусията показа колко сложна е кризата и колко комплексни трябва да са и реакциите. Огромното мнозинство от вас споделя европейските идеали и се застъпва за общо европейски действия. Затова нека не позволяваме на разликите да ни разделят. Както споменаха някои от вас, сме изправени пред истински предизвикателства – във връзка с европейската интеграция. В рамките на дискусията стана ясно какви са заплахите. Чух някои коментари, в това число и националистически. Честно казано, не съм свикнал да слушам подобни изказвания тук в Европейския парламент. Малцина бяха онези, които направиха подобни изказвания. С това те целят да задълбочат разделението между така наречените бедни и богати европейци. На онези, които направиха подобни коментари, което наистина ме отчуди, мога да кажа, че те са насочени срещу европейската солидарност, че целят да се увеличи пропаста между бедните и богатите. Искам да запитам онези от вас, които направиха тези коментари. Къде бяхте, когато Европа финансираше инфраструктурата на вашите държави, така че да се подпомогне тяхната конкурентоспособност? Къде бяхте, когато Европа изгради единния вътрешен пазар, така че вашите държави да могат да реализират продуктите и услугите си. Къде бяхте, когато Европа бе в основата на благосъстоянието и растежа във вашите държави след войната? Подобни коментари са егоистични, късогледи. Подобни възгледи са насочени срещу единството на Европейския съюз. И мисля, че това е един сериозен проблем. Затова призовавам всички онези, които споделят европейската идея, да се обединят, да изработят комплексна реакция. В настоящите обстоятелства трябва да постигнем консенсус. Понякога това не е много лесно – особено в Европейски съюз, включващ 27 държави и в еврозоната, която включва 17 държави. Приветствам Естония, която се присъедини наскоро. Не е лесно да се постигне консенсус, тъй като работим в условията на демокрация. Това са 27 различни демокрации. За това призовавам всички от тези, които споделят европейския идеал, да не се отвличат от разликите в политиките. Уважавам загрижеността на колегата във връзка с социална Европа, но кой е най-добрият начин да предоставим подкрепа на правителствата, например на гръцкото, на испанското, на португалското? Това са правителства, чието глави са ярки членове на европейското политическо семейство. Трябва ли да подкрепим тези правителства при провеждането на реформи или просто трябва да кажем, че те са насочени срещу европейските ценности? Необходими са ни реформи, в това число и на пазара на труда. Такава е реалността. Попитайте министър-председателите на Испания и на Гърция какво предприемат в момента. Предприемат реформи, които ще задълбочат в бъдеще. И мисля, че всички европейски държави полагат много смели усилия да се справят с кризата. В настоящата ситуация на конкуренция, както и в условията на конкуренция от страна на бързо развиващите се економики, не бива да излагаме на риск социалното пазарно стопанство. Не бива да пренебрегваме правата на работниците. Смятам, че е изключително важно да зачитаме принципите на социалния диалог. Но ако не извършим фискална консолидация, няма да се ползваме с доверие. Без доверие няма ръст, а без ръст не можем да осигурим заетост на европейските граждани. Уважаемия член на Европейския парламент от Ирландия е на мнение, че проблемът в Ирландия се дължи на действията на Европейския съюз, но това не е така. Той се дължи на липсата на надзор върху ирландските пазари и на действията на ирландските институции. Европа е част от решението на проблема. Тя се опитва да подкрепи Ирландия, но не Европа доведе до тази ситуация. Тази ситуация се дължи на финансова безотговорност а в момента Европа се опитва да подкрепи Ирландия. Трябва точно да определим кой е отговорен за създалата се ситуация. Мнозинството от нас вярват в европейската идея и трябва наистина максимално да се опитаме да предприемем общи действия за справяне с проблема. Нека ясно изложа позицията на комисията. Спонс много ясно си поставяме целта да предприемем интегрирани действия. За това ще проявим готовност да подкрепим някои от мерките, предложени от вас. Намираме се обаче в ситуация на криза, на нестабилност на пазарите. За това е особено важно да допринесем за създаването на консенсус между държавите членки. Има някои различия по отношение на механизмите за справяне с кризата. Що се отнася до измененията в Лисабонския договор, ясна е позицията на комисията. Споменахме, че не може да се въведе постоянен антикризисен механизъм без изменения в договора. И поне една държава заяви, че това е необходимо – Смятаме, че за да създадем такъв постоянен ам, механизъм за справяне с кризата, е необходимо и да подкрепим ограничени изменения в договора. Комисията подкрепи тези изменения, защото искаме да засилим стабилността. Затова смятам, че е важно да се споразумеем и за ограничени изменения в договора можем да отидем и по-далеч, да задълбочим общностния подход. Но трябва да проявим отговорност точно в този момент, за да можем да си поставим максимално амбициозни общи цели. Затова нека още веднъж заявя, че някои от представените предложения в момента не могат да съберат мнозинство в своя подкрепа. А за комисията е особено важно да бъде постигнат консенсус. Всеки трябва да внесе своя принос. Не трябва да се разделяме на централни и периферни държави, на бедни и богати – всички държави имат едно и също достоинство. Не трябва да се правя разлика между държавите членки, защото това са много опасни идеи за европейския проект. Как да постъпим? трябва да попитаме всички държави членки, които са в уязвима позиция, да направят необходимото, за да възстановят доверието в техните економики, чрез подходящи мерки за макроекономическа стабилност, фискални мерки, ние не им помагаме, ако им кажем, че могат да се справят без тези стъпки. Същевременно, онези страни, които са в по-добра позиция сега, трябва да проявят солидарност към а, а, колегите си. И именно по този начин може да се откликне по отношение еврозоната. А, трябва да сме, на, да гледаме отпред, напред на кривата, да не гледаме зад кривата и трябва да сме обединени а, относно мерките в еврозоната. Не само да говорим, трябва да действаме. Това е изключително важно. Това е въпрос на доверие. Наистина много важен е сигнала. Трябва да се действа. Като цяло, всички ние трябва да се ангажираме с много по-силно економическо управление в еврозоната и в економическия съюз. Пазарите искат това от нас. Да, има въпрос свързан с възприятията, как точно ще вземем решение, как ще ги изпълняваме така че е нужно наистина силно управление и ясна координация в економическия сектор в Европейския съюз и ние всички трябва да се ангажираме с принципите на солидарност и отговорност. Не е въпрос само на отговорност, въпрос е и на солидарност. И не само на солидарност а въпрос на отговорност. По този начин само можем да постигнем стабилност, а стабилитета е бъдещето за нашето бъдещо благоденствие. Благодаря ви. Е, Председателя, благодаря. Господин председател Ван Ромпой, вие имате думата. Господин председател, колеги, позволете ми е, да изкажа положителните си коментари най-напред. Моля за извинение, но економическия ръст е по-силен в сравнение с становището ни преди няколко седмици. Някъде наистина нещата са положителни. 2008-2009 година разчетите бяха едни. А за Европейският съюз като цяло 2010-2011 година заетостта ще започне да расте след преодоляване на една от най-големите кризи през последните години. И това не очаквахме преди няколко месеца, а ето то се случва по-настоящем. Още нещо искам да кажа. Да, има криза. и общата валута на 17-те държави членки е стабилна. Вижте обменния курс 1,30 спрямо американския долар. Беше 1,85, разбира се, и тогава никой не казваше, че Европа и еврото е в опасност. По отношение на другите е, валути също имаме баланс – ако сравним ситуацията с други големи държави, имаме бюджетен дефицит, който е, е почти половината от техния. И именно поради това, въпреки проблемите си, еврото е стабилна валута. Нека да подчертая това, преди да продължа нататък към някои други теми. Да, разбира се, осъзнаваме факта, че трябва да реализираме напредък, но също времено трябва да знаем, вече го казах, е, пред парламента и по-рано. Колеги, ние за, наистина говорихме за кризата и започнахме да се борим с кризата в еврозоната, не разполагайки с е, подходящите инструменти. Отговорността е съвместна, разбира се. Но това обяснява защо не можахме така бързо да се справим с проблема, както ни се искаше в началото. така както обстоятелствата го изискваха. нямахме механизъм за справяне с кризата, нито постоянен, нито временен. Нито пък имахме необходимите институции за контрол. Е, всичко това осъзнахме в е, хода на нашата съвместна работа. Именно това е колективна отговорност. Някои от вас казаха, че това не е достатъчно и твърде късно се случва. Но фактът, че не разполагахме с такива инструменти, ясно показва, че трябваше да вървим стъпка по стъпка. И това обяснява всичко. На второ място. Някой от вас казахте, да, тази криза не е свързана с само с контрола. Нека да видим какви са а, трендовете на пазарите. А, а същите хора, вероятно, казват, не може пазарите да ни диктуват действията трябва да се приеме или единия, или другия подход. Но тук също липсва системност. И какви мерки предприехме? Разбира се, трябва да се въведат различни реформи в отделните държави членки. Тук не говорим само за тези, пред които стоят проблемите, говоря за всички държави членки. Това са реформи, свързани с създаването на ръст и заетост. Разбира се, много от тези реформи са трудни. Необходимо е да вложим усилие, за да може тежестта да се разпредели равномерно. Големите държави, които бързо излизат от кризата, предприеха мерки преди 3 или 4 години. Много сериозни мерки бяха взети от тях – и тогава имаше много опозиция в тези страни от социалните партньори, но всичко това оказа своя резултат върху ръста и върху заетостта. Така че понякога е необходимо да се преминат през трудни периоди и трудни времена, необходимо е да се влагат усилия, за да може в крайна сметка да има равнопоставеност и равно разпределение на тежестта. Това е правилният подход в Европа. Имаме ясно доказателство за това. Необходими са реформи в отделните държави членки. Освен това е необходимо и в еврозоната да има реформи. Затова изключително важно е да се въведе економическото управление максимално бързо. Именно това решение взехме в групата е, на върха, това се дискутираше и в комисията, и в парламента. Трябва да постигнем споразумение по тези въпроси в смисъла на съвместното взимане на решение. И това трябва да стане спешно. Необходимо е да се отиде и още по-нататък по отношение на еврозоната – им економическите политики. Необходимо да има споразумение между държавите членки на еврозоната. Трябва да обмислим всичко, трябва да работим съвместно, така че в крайна сметка пред предстоящите седмици, месеци да приключим тази дейност, но може би можем да продължим още по-нататък в еврозоната. Много повече от взетите решения до сега в специализираната група, подготвила предложенията защото ако имате обща валута, необходимо е да има и економически политики, които да бъдат общи, които да водят до економическо развитие във всички държави в еврозоната. Забравихме ли структурния ръст? Не, разбира се. Защото в разгара на кризата през март ние взехме решение за стратегията 2020. Именно поради това през следващите е, дни, през февруари, на Европейския съвет ще говорим за иновациите, за енергетиката, защото това са част от проблемите, които трябва да разгледаме. Трябва да разгледаме бъдещето, структурния ръст, създаването на работни места – и ние трябва да подготвим съвсем бързо нашия глобален подход по отношение укрепване на всички тези инструменти, които предложихме 2010 година, за да може да се облегчат проблемите, възникнали в хода на кризата. Тоест имаме ясна програма. Можем ли да вървим по-бързо? Да, можем. Вече съм го казвал. Има два проблема. Първият. Трябваше да започнем от голо поле. Нямаше нищо което да можем да използваме и на второ място, тъй като сме в условия на демокрация, трябва да има консенсус между 27-те демокрации и държави членки. Колегите, които подкрепят европейския про- проект, са мнозинство, очевидно мнозинство в този парламент. Така че, нека да не се караме кой е по-европеец има разлика между тези, които подкрепят европейския проект и тези, които не го подкрепят. Но, според мен, важното е следното. Въпреки трудностите, пред които сме изправени, ние трябва да следваме посоката, която сме поели и трябва да вървим в тази посока, неотменно заедно. Това много ясно бе заявено и на Декембрийския Европейски съвет. Подходът е постепенен и ние ще стигнем целта си. Обеден съм, че се движим в правилната посока. Обеден съм, че има обща воля и убеден съм, че в крайна сметка ще успеем. Благодаря ви, председателя. Благодаря ви, господин председателю. Следващата среща е 4 февруари на Европейския съвет и след това, разбира се, през месец февруари ще чуем доклада на господин Ромпой по отношение на проведения съвет. С това приключвам дебата. Преди следващата точка от дебата ни, която е свързана с унгарското председателство, ще направим само две минути почивка.